Поканили сме представители на държавите от Магрет. Добре дошъл и на нашите двама оратори, Стефани Уилямс от ОНЕ, която поради срещата 5 плюс 5 е в Женева и ще участва през връзка в интернет. Добре дошла и на госпожа, госпожа Мария Джили, която отговаря за отношенията с държавите в Магреб в Европейската външна служба. Генерал Джилиано каза, че в своята кариера той не е виждал война толкова близо до Европейския съюз. Един от проблемите е търговията с оръжие чрез Либия. Ембаргото върху оръжията беше въведено чрез резолюция на Съвета за сигурност на ООН Приложението беше потвърдено от Берлинската конференция, както каза господин Борел. Операцията София започна през 2015 година. Целта беше да се спре трафикът на хора – наскоро се оказва, че за тази операция няма достатъчно кораби. Вчера министрите на външните работи решиха да да укрепят този флот, за да наложи ембаргото. Сега ще дам думата на госпожа Уилиямс. Имате 10 минути да ни кажете докъде стигнахме един месец след конференцията в Берлин. Добър ден! Радвам се, че мога да говоря пред вас. Днес започнахме втория кръг на разговорите 5 плюс 5. Страните по конфликта в Либия. Днес подновихме тези преговори след Берлинската конференция. Първата среща по този въпрос беше в Мюнхен преди два дни. Мисля, че срещата беше много позитивна. Имаше много сериозна дискусия за това какво се реши след Берлинската конференция и евентуално предизвикателствата, които трябва да преодолеем, за да приложим заключенията, които комплексно уреждат конфликта в Ливия. И включително и резолюцията, която беше прията от Съвета за сигурност на ООН. Резолюция 2510. Това, което постигна Берлинската конференция, в много позитивен смисъл беше създаването на международен защитен чадър за вътрешно-либийския процес, който управляваме. Ще ви разкажа за нашата дейност от януари 2019 година до днес. Та какво направихме, за да можем да за да приложим решението от Берлин. Те бяха представени на Берлинската конференция нашата визия за това как да активизираме заключенията на конференцията и да ги придвижим от международен процес към либийски процес. След представянето на проблема в съвета за сигурност на 29 юли миналата година. Имаше едно събитие в Алжир. Там на януари 23 беше свикана министерска среща, а пък Африканския съюз през януари също свика заседание на високо равнище в Конго. След това имаше дискусии на 33-та обикновена сесия на Африканския съюз а също така и на съвета на външните министри на Европейския съюз, е, който се проведе вчера в Брюксел. Значи, вземете регионалното, международното внимание към това добавете резолюцията на съвета за сигурност на ООН, която се появи след 10 месеца бездействие на съвета за сигурност и, и тази резолюция подкрепя трайно примирие. В резолюцията се казва, че всичко, което става в Либия, е в центъра на вниманието на международната общност и подкрепата за Либия – води към мир и стабилност. Какво направихме преди конференцията в Берлин? Активизирахме трите насоки економическа сигурност и политическа насока. Економическата насока беше задействана преди Берлин. Свикахме експерти през януари от Либия, за да обсъдим създаването на две комисии. Една комисия в Либия от експерти, и след това друга комисия за развитие и за възстановяване. За економическата експертна комисия тя проведе своето второ заседание в Кайро миналата седмица и така бяха очертани спешните задачи на комисията, насочени към непосредствените проблеми в Либия във връзка с економиката и банковата система, които създават голям проблем заради петролната блокада и на практика затварянето на производството на петрол в Либия, тъй като това е единственият източник за приходи за либийската държава. Така че сме изправени пред е, спешни проблеми около банковата криза. Няколко банки са изправени пред несъстоятелност, е, включително и една от най-големите банки и това може да създаде социални, економически и финансови проблеми за населението. Създадохме три работни групи едната, която да започне да работи по отделните проблеми, като например блокадата на продажбите на петрол, разпределение на приходите, децентрализация, борба срещу корупцията и прозрачност. Вторият проблем е кризата в банковият сектор, която е в цял центъра на институционалните разделение в страната. Централната банка в Либия е разделена на два клона. Единият клон е в Триполи, а другият е в източна Либия. Последната група ще се насочи към реконструкция и възстановяване. И, и след постигането на траен мир и стабилност, проектите за възстановяване трябва да се разпространят, разпределят равномерно по цялата страна. На изток има доста разрушени градове, Бенгази, в западна Либия е голямата част от Триполи. Всичко това беше разрушено през 2014 година. След това се проведоха първите военни разговори тук в Женева – между 2 февруари и 8 февруари. Това беше едно заседание от 6 дни, т.е. първата стъпка към търсене на трайно примирение, като се използват някои предишни стъпки за примирие. Какво беше постигнато на първото заседание? То беше много конструктивно. Двете делегации решиха да не се срещат очи в очи. Преговорите бяха паралелни. Постигнахме съгласие за поддържане на крехкото примирие и запазване на териториалната цялост на Ливия. и продължаване на борбата срещу терористите, определени от ООН. Двете страни се съгласиха за мерките за укрепване на доверието, размяна на затворници и обсъдиха необходимостта вътрешно разселените хора да се върнат в своите домове. Но това е свързано с примирие което да издържи. Много е важно силите да се разделят и да остане една мирна територия, където могат да се върнат разселените граждани. Тези преговори бяха възобновени и днес. Целта е да се стигне до примирие. Изправени сме пред сериозни предизвикателства на място. Имаше някъде около 200 нарушения на примерието от 12 януари. Ние едно официално наблюдаваме тези процеси. Очакваме официалният мониторинг да се договори в рамките на комисията 5 плюс 5. Имаше нарушение на примирието и преди няколко часа имаше стрелба с ракети срещу летището и пристанището на Триполи. И една от ракетите засегна един танкер, който товареше втечнен газ. Двете страни използват сериозни артилерийски оръжия и ракети. Имаше и други сблъсъци на изток от Триполи, Абогрейн и Алашка и остава значително на степен на напрежение на предната линия. Въпреки това, двете страни продължават да твърдят, че се опитват да поддържат примирието. Другото, което наблюдаваме с голяма тревога. Бяхме много откровени в своите съобщения за нарушенията на ембаргото срещу оръжията на ОНЕ, включително решенията на министрите на външните работи на Европейския съюз. Това е първа стъпка, която е необходима, защото Либия е залята от оръжие. Всъщност тези оръжия преминават през границите на Либия и създават а, проблеми в Сахел. И съдейства за тероризъм и насилието там. Хуманитарната ситуация е нещо, което наблюдаваме много внимателно. Много от обикновените граждани в Либия са изправени пред затруднение. Може би половината от 8 е, милиона и половина жители са засегнати от хуманитарната криза. Тук включваме и почти една трета от мигранти и беженци. Разрушаването на здравната инфраструктура в Триполи тези нападения се отвиха през 2019 година и доведоха до значителни жертви. Хиляди хора бяха изселени от своите родни места и остават на предната линия на боевете – Накрая в заключение искам да кажа, че сме ангажирани с работата по трите насоки. Съобщихме за началото на политическия диалог, който също ще се проведе в Женева. На 26 феврари започва този процес. Има съществено разделение в Камерата на представителите в Либийският парламент Призоваваме парламента да се намеси и да защити един прозрачен процес при представяне избора на представителите. Имаме квота. Ще използваме нашата квота, за да застъпим представители на жените, малцинствата и на организациите на гражданското общество. И срещата ще бъде за Женева след 9 дни. Благодаря. Много благодаря за предоставената от вас информация. Thanks a lot. Мисля, че... Жаджили от външната служба. Радвам се, че днес съм тук сред вас именно след случилото се а, вчера на съвета на външни, по външни въпроси. Това е много важен момент за всички нас. Може би тук в парламента сте чули а, какво каза върховният представител на ЕС, господин Борел. А именно Европейския съюз а, силно се ангажира в а, Либия и Генерал Грициани също каза, че това е конфликта, който е най-близо до нашите граници. Така че се очаква от нас да бъдем наистина по-активни и присъстващи в Либия. И то по две причини. Стефани обясни а, именно а, новия процес, а, именно в Берлин и последствията от този процес. И на второ място е именно тази сплотеност, която Европейския съюз желая да отправи като послание към Либия. Затова ние смятаме, че в Берлин се случи нещо много важно. И то в много важен момент – Момент, в който Либия се забелязва а, така разпространяването на доста опасни инициативи. ООН е подкрепено от канцлерката Меркел, предложиха създаването на Международен предпазен чедър също така трябва да бъде интегриран и процеса, започнат от Европейския съюз. Това означава, че и другите инициативи могат да бъдат поставени в контекста на Берлинския процес. Ние, Европейския съюз, имам предвид, беше асоцииран към процеса от Берлин от самото начало – защото е много важно да постигнем конкретни а, резултати от Берлин. Резултати за Европейския съюз. А, декларацията от Берлин е много дълга. Тя обхваща 54 точки, обхващаща различни области, започваща от най-спешните, като например налагане изпълнение на ембаргото. и ние насочваме вниманието си именно върху най-спешните въпроси. И на 10 януари ще се проведе международна среща, на която ще бъде предложен оперативни инициативи от страна на Европейския съюз, които да подпомагат целият процес на ООН. Това няма да е лесна задача. Много елементи, много въпроси остават доста деликатни. Въпросът е, че беше взето единодушно решение. Именно да се започне нова операция в Средиземноморския регион. С а, коя, операция, която ще се разпростира по земя чрез сателити и по море. Операция Соф, София по принцип трябва да приключи в средата на март. Но за новата операция ще се приеме нов мандат и съответно основната цел ще бъде изпълнението на ембаргото а, на ООН. Нашият ангажимент е решението да бъде взето на следващия съвет по външни въпроси. Мисля, че това ще бъде на 23 март. март извинете. И конкретно вече ще бъдат определени условията и конкретните аспекти на мисията. Като бъдат отчетени а, деликатните въпроси. Въпросът е, че е вече налична политическа воля. И още веднъж повтарям, решението беше взето единодушно от 27 държави членки. Това е много силно послание към Либия. И вече започваме да търсим решение какво можем конкретно да направим в контекста на процеса от Берлин. Между прочим, ние вече сме активни в различни области. Подпомагаме, разбира се, мисиите на ОНЕ. Преценяваме къде можем да предоставим финансова подкрепа към мисиите на ООН. И преценяваме къде какво е възможно да се направи. Като разбира се, продължават консултации с представителите на групата 5 плюс 5 и с тях съвместно обсъждаме конкретните условия. Набрана е вече скорост и чухме а, информацията а, от Стефани относно ситуацията на място. Нещата не са много обнадеждяващи. А, обаче, въпреки това, сме убедени, че процесът от Берлин е много важен и разбира се, трябва да поемем а, е, нашата отговорност, която този път ще бъде малко по-различна. Светът за сигурност на ОНЕ успя да приеме миналата седмица резолюция, която а, е, заклеймява нарушаването на ембаргото. Инициативите от Женева са много обещаващи и ние при всички случаи ще ги подкрепим и ще участваме в тях. Първото послание, което можем да отправим, и от, в частност от името на а, господин Борел на Мюнхенската конференция, както и ние тук от Брюксел, е именно, а, че ще се организира трета среща на високо равнище на механизма за проследяване. И на тази конференция, разбира се, ще бъде отчетен на постигнатия напредък. Това е всичко от мен. Председателят. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ja.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 се казва, че това е специална област, която желаем да контролираме. По какъв начин? С кораби от Русия и Турция ли? Те също ли ще бъдат контролирани? Ами това са всъщност страните, които най-често доставят оръжие в Либия. А, има ли някакви договорености с Египет? Защото със сигурност се внася оръжия по суша от Египет? Има, упражнява ли се контрол върху летищата? Взимат ли се предвид всички тези елементи? Със сигурност и от държавите от Персийския залив се, има доставки, оръжейни доставки. Та... Имате ли някакви вече ангажименти, разговори именно с тези страни доставчици? И ние, разбира се, трябва да присъстваме, да се осъществява този контрол на място. Именно за да гарантираме, че действително ще се стигне до а, примирие. Мисля, че имаме доста, доста въпроси. Повече въпроси относно оръжейното ембарго, отколкото отговори господин Петърс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за предоставената информация от нашите гости. Имам три въпроса. Първият е следният. Участието на Турция в Либия. Те изпращат военни части и прочие. Какво е въздействието от решението на Турция – връзка с Берлинската конференция и набелязания там напредък? Втори въпрос. Въоръженото ембарго. Може... Лесно е да се наложи, ама друг е въпросът как се контролира. Вече има много оръжия в Либия. И въпросът ми е, как на практика ще се осъществява този контрол? Трети въпрос. Вие споменахте, че може би ще се стигне до банкова криза в Либия, ако правилно разбрах. Какви са практическите възможности да се предотврати такава криза? И ако действително се стигне до криза, какво ние можем да направим? Госпожа Нойман. Благодаря на двете, двамата ни гости. Аз също а, споделям притеснението на господин Галер. Ние се опитваме всячески да разберем нещо повече за оръжейното ембарго. Много въпроси имаме. Имате ли информация относно трафикираните оръжия и происхода им в страната? Откъде идват тези оръжия? Какви са пътищата за трафик? Явно те може би се а, трафикират не само по суша, но и по кораб, чрез кораби и а, самолети. Каква е целта на вашата а, мисия? Само да наблюдавате или да блокирате вноса на или трафикирането на тези оръжия, това са доста различни ангажименти. Третия въпрос. Наред с мониторинг, всъщност, вие възнамерявате ли да налагате санкции на нарушителите на ембаргото? Събирате ли информация дали произведени в Европейския съюз оръжия се внасят в Либия, разбира се, минавайки през други страни, като Катари и, и, и прочие. Последният ми въпрос е свързан, разбира се, с работата ни тук в парламента. Какъв е график на, този, на вашия мандат? И кога вече вашата мисия ще заработи оперативно на място там? Господин Размани, благодаря на госпожа Джили и на госпожа Уилямс. Ние наблюдаваме ситуацията в Ливия И решението взето вчера е много мъдро. Това е необходима стъпка. И това е много важна стъпка и от наша страна по отношение на Либия. Госпожо Вилиам, Уилямс, да, вие споменахте, че това е първа необходима стъпка, която вече е направена, обаче коя ще е втората, следващата стъпка? Вие споменахте една морска мисия, но а, планирате ли нещо а, като контрол по суша, особено в а, граничните региони? Председателят, аз също искам да задам въпрос. Връзка с конференцията в Берлин беше подписан меморандум е между Турция и либийското правителство. В този текст ставаше въпрос за стратегическо сътрудничество между Триполи и Анкара. като се споменава и а, обаче а, с това споразумение нарушава териториалната цялост а, на Грихия. На Гърция, извинете. Тук разбира се, че става въпрос за гражданската война в Либия, но не трябва да бъдат пренебрегвани и други страни, които ще бъдат ощетени в този процес. Имате дума за отговор по няколко минути, ако обичате. Госпожо Уилямс, за 4 минути. Uh, sure, okay. I will touch on, I think, the subjects that pertain to... Um... Се спра на първо на мандата, и дейността на ОНЕ. Сега, ембаргото върху носа на оръжия, както и нарушаването на това ембарго. Е, вчера беше взето по тази тема решение на съвета по външни въпроси в съвета. Това е много важна първа стъпка. Мониторинга е свързан с много работа, аз е, казах, че през последните години е, ние работихме с много експерти, те изготвиха, разбира се, много обстойни доклади, точно споменавайки страните, нарушавайки ембаргото с много подробна информация. Разбира се, че са наложени санкции на тези страни, нарушаващи ембаргото, така че съществува отчетност. Разбира се, че ние трябва да прекъснем а, тези канали, които захранват с оръжия терористичните групировки в Либия. Защото се стремим към а, едно устойчиво примирие. Работим и с а, страните съседки на Либия, които са а, също толкова пострадали от а, това ембарко. Съществуват а, различни а, канали, разбира се, камилия по море, въздух и вода. Е, така че а, е, ние извършваме един а, цялостен процес на наблюдение, използвайки механизма за наблюдение. Разбира се, тези, които се намесят в Либия, получават много ясен отговор от нас не пипайте, махайте се от тук. Защото ние се работим в посока на устойчиви решения в, в, в Либия, тъй като от 9 години населението е изложено на хаос. И едно от постиженията в Берлин е следното. Бяха прияти заключения, които бях, беше прият оперативен документ. Освен това, Съвета за сигурност на е прие резолюция и всичко това допринася за намиране на решения, т.е. паралелно се работи и смятам, че това е най-добрата възможност именно да се справим с а, а, подривните елементи, а, захранващи този, целият този конфликт. Благодаря ви. Yes, thank you. I will try to, to take what it... Госпожа Джили, ще отговоря на останалите въпроси. Аз нямам отговор за конкретните а, характеристики Решението, разбира се, беше взето вчера между, на съвета на министрите. Ще започнат незабавно дискусии, за да очертаем конкретните характеристики на това решение и на мандата. Както и на самата мисия. Към момента е прията само основната цел на мисията – Естествено, че ще се предприеме наблюдение на изпълнението на мандата. Трябва да бъдем реалисти. И да запазим контакт с ОНЕ и да се създаде пряка връзка с групата експерти, която спомена госпожа Уилямс. И разбира се, експертите много ясно посочват е, нарушителите, налагат се санкции и нарушенията на ембаргото всъщност е, са най-разнообразни. Бяха посочени вече страните. Санкциите, разбира се, се налагат на страните. И въпросът е доста по-сложен в този случай. Ние се опитваме по дипломатичен път да се свържим с, контакт, с страните, които допринасят за кризата в Либия. Действително, ние извършваме контрол и върху море, но като цяло оръжията влизат в Либия по въздух и по суша. Разбира се, абсолютно невъзможно а, да се наблюдава цялата граница между Египет и Либия. Това е огромна граница. По суша имам предвид. Нашите военни експерти са убедени, че разполагането на кораби и на сателити също ще помогнат, разбира се, за прихващането на а, тази контрабанда и трафик. Що се отнася до Либия и Турция, няма какво да кажа, защото на високо равнище на Европейския съвет през декември месец бяха приети заключения. Това, бе, това е послание от най-високо равнище. Беше прият меморандум за разбирателство по отношение на оръжия, произведени в Европейския съюз и съответно отнесени в Либия. Това е недопустимо.